искане за писмени изявления. А сега стигаме до реда на работата, съгласно 137 член от правилника за дейността. Сте получили дневния ред? и Има ли някакви искания или предложения за промени? Господин председател, съгласно член 195 от правилника за дейността, всеки член на Европейския парламент може да постави искания за проверка е, на определени доклади в съответната комисия. Докладът Естрела през изминалата година бе върнат е, в водещата комисия, е, именно за да се извърши повторна проверка на доклада. Този доклад обаче отново е внесен тук, независимо от е, това как се развиха е, процесите и дискусиите в е, водещата комисия членовете на Европейския парламент поискаха да бъде изготвено становище на Комисията по конституционни въпроси, но това не бе позволено. Процедурата във връзка с доклада Естрела не отговаря на правилника на дейността. Това е мнението на е, юристите, членове и на правната комисия и на комисията по конституционни въпроси. Става дума за една много чувствителна и важна материя. Стотици граждани междувременно изпратиха писма е, и а, събраха и подписи. В момента а, върви една такава подписка и ние се надяваме, заедно с инициаторите и, че ще съберем необходимия брой от 1 милион а, подписа, за да можем да спрем а, тази а, нередна процедура. Очевидно. А, Вашата е, критика се отнася до някой друг, който не е, е поступил правилно или не е отговорил на вашите искания. Във всеки случай аз не смятам, че критичните ви бележки се отнасят до мен. За утре докладът е включен в дневния ред, така че в момента нищо друго не може да се направи. Има ли други изказвания по дневния ред на сесията? Добре, в такъв случай приехме дневния ред за настоящата сесия на Европейския парламент. А сега преминаваме към общото разискване по въпроси, свързани с рибарството. Препоръка за второ четене по досието Обща политика в областта на